Дами и господа, добър ден. Откривам заседанието. Първа точка – приемане на проекто дневния ред. Би трябвало да разполагате с проект текста. Не вижда възражения. Дневния ред се смята за одобрен. Преминаваме към следващата точка – това е Европейската железопътна мрежа за конкурентоспособен железопътен товарен превоз. Господин Маринеско е докладчика. Господин Маринеско. Филип, процедурен въпрос. Благодаря, господин председател. Това, което получихме от секретарията, посочва, че ние първо гласуваме, а после се занимаваме с доклада Маринеско аз не получих други указания за промяна в реда на точките. Не знам защо е настъпила тази промяна, но ние всички дойдохме тук с идеята, че първо ще гласуваме. Доколкото аз знам, гласуването по авиационната сигурност ще бъде в 15.50. Поне това е дневният ред, по който аз работя, който беше съгласуван с координаторите по време на последното заседание на координаторите. Дали координаторите биха могли да потвърдят това? Да, те потвърждават. Затова възнамерявам първо да се заемам с точките от дневния ред, така както са посочени. Господин председател, ако се променя графика и със сигурност госпожа Фостер и аз не знаехме за тази промяна. Дали можем да сме сигурни в това, че ние ще успеем да гласуваме и няма да бъде пренесено гласуването. Това е дневният ред, който беше съгласуван с всички координаторите. Определено е имало някакво недоразумение. Моля ви за извинение за това. Но това е дневният ред. Господин Маринеско, моля ви за извинение. Господин Маринеско, заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Докладът за Европейската железопътна мрежа се занимава с железопътните коридори и необходимите критерии за изграждане на коридор 2. Също така има и други критерии, които трябва да бъдат изпълнени, за да може Европейската комисия да одобри коридора. В момента сме на етап второ четене за този доклад и има различия между позицията на парламента и на съвета. Те са следните. В предложението на съвета има редица коридори, които ще бъдат създадени след влизането сила на регламента. Тоест вече има съгласие за 9 европейски коридора. Има други различия между първото четене и общата позиция на съвета. Те са следните. Услугите на едно гише. Според мен, това е нещо, което е много важно. Парламентът и комисията биха искали да се предоставят услуги на едно гише, т.е. кандидатите или заявителите да могат да подадат заявка за извършване на дейността превоз на стоки, но съветът смята, че тези услуги на едно кише могат да бъдат заместени с вече съществуващата инфраструктура, която вече се използва от органите за извършване за железопътни връзки. Освен това, разликата в позицията на съвета и на парламента се отнася и до приоритетните превози на товари. Дефиницията се използва от съвета от парламента по различен начин, но аз се надявам и смятам, че ще можем да постигнем съгласие по тази точка. Още един въпрос. Той се отнася до това как да се определят приоритети в случай на прекъсване на нормалния трафик. Парламентът искаше пътническите превози да бъдат с абсолютен приоритет. Но съветът каза, че основният критерий за възстановяване на нормалния трафик ще бъде продължителността на времето, на прекъсването на трафика или времето до възстановяването на нормалния трафик. И тогава ще се решава в зависимост от конкретния случай дали пътническите превози или превозът на стоки ще бъдат приоритетни. Според мен Европейският парламент трябва да застане зад идеята за услуги на едно гише, защото аз смятам, че точно тук е реалната полза, която може да осигури този доклад. Що се отнася до другия аспект, смятам, че трябва да продължим преговорите с съвета. Утре ще има първо заседание между съвета и докладчиците в сянка. Програмата вече е предложена и се надявам, че в следващите 45 дни ще постигнем съгласие по посочените мен въпроси. Председателят. Благодаря ви, господин Маринеско. Госпожа Билбао, заповядайте. Първо госпожа Билбао, защото следващият оратор още не е взел мястото си. Благодаря, господин председател. Мисля, че господин Маринеско като докладчик обобщи много добре основните въпроси и показа различията. Днес обсъждаме нещата, за да можем да намерим е, един по-структуриран вариант на текста е, и да помислим за измененията, свързани с е, е обработването на едно гише, е, оптимални организационни решения. Естествено, ще проверим всичко това. Що се отнася до дефиницията на приложението във връзка с новите коридори, ние се надяваме, че на базата на тази нова информация ще можем да формулираме нашето окончателно предложение и утре ще можем да излезем вече с това решение. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за извършената от него работа. От името на докладчика в сянка на нашата политическа група ще говоря аз, тъй като господин Барц има други задължения. Става дума за оперативната съвместимост в Европа. Естествено, че това е нещо, което е крайната цел. Трябва да изградим мрежата за конкурентно способен железопътен товарен превоз. Държавите членки би трябвало да предвидят средства за по-големи инвестиции, така както това е предвидено, и да осъществят е, съответните мерки. Е, е, като хвърлим поглед върху списъка, който господин Маринеско като докладчик е предложил на нашето внимание, трябва да кажем, че ние сме съгласни с него. Ще изчакаме и предложението на съвета преди да вземем окончателно решение относно спорните, е, но много съществени въпроси. При всички положения ние ще е, си сътрудничим с докладчица и ще обсъждаме е, измененията с него. Господин Кремер е следващият оратор. Да, аз също ще благодаря на докладчика. Ние двамата работихме в тясно сътрудничество. Подкрепяме компромисните предложения. По три точки ще взема отношение. Когато става дума за прекъсване на е, нормалния транспорт, тогава чисто догматично погледнато, никой не се ползва с някакъв приоритет и е, никой не би трябвало да претърпява по-големи щети или вреди, отколкото други след като машиниста, да кажем, трябва да принудително да направи почивка, от 15 минути, да кажем, е, няма никакво значение дали става дума за товарен или за пътнически превоз. Въпросът е в рамките на 15 минути неизправността да бъде отстранена и да бъде нормализиран транспортът. Това е основният принцип. Ако това не се постигне с нови, новото предложение за директивата, тогава ще се окаже, че ние в продължение на половин година сме работили на празно, така че всички компетентни органи и служби би трябвало да изградат съответната система в градовете, в общините, в областите, за които отговарят. Това е основният момент. И на последно място ще се спра на коридорите. Защо е, до този момент е, всъщност е, никой не е дал отговор на въпроса по какви причини въпросните железопътни коридори не са в действие все още, а също времено предвиждаме нови. Струва ми се, че би трябвало да се съсредоточим най-вече върху съществуващите коридори. Коридорите са си коридори. Те така са е, дефинирани, те така са обозначени. Не става дума само за железопътни отсечки. Да кажем от Стокхолм през Копенхаген до Хамбург и след това се стига чак до Инспрук, е, е, Неапол и така нататък. Добре, ако, да кажем, междувременно е, сме включили Франкфурт, няма да звучи толкова смешно, но защо този така наречен коридор трябва да преминава непременно през Хамбург? Е, това е, наистина е въпрос, на който трудно мога да намеря отговор. Както и е, нали, от Хамбург до Хановер, да кажем. Ето това са въпроси, които все още ме вълнуват и аз е, много настоявам в това отношение да е, внесем е, съответните изменения. Grazie Presidente e grazie anche al relatore che... Господин Канчан. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на докладчика, докладчика който е свършил отлична работа. Нека да спомена тук обаче, че има и две е, фактологични грешки. В е, приложение 5 се говори за коридор 5, но всъщност той не е, е бъл... трасето от Балтика до Триатика, е, където са коридори 25 и 26 Същото въжи и за шести коридор. Там също има грешка. Втората точка, която исках да спомена, бе свързана с приоритетите. Мисля, че би било добре, ако преформулираме някои изменения, предложени от господин Албертини, прияти на първо четене, след това отменени от докладчика, Целта е да се обърне внимание на потребностите на пътниците, що се отнася до преноса на товари. И целта е да се избегне пренос на товари в пиковите часове за придвижване на пътници. И това да се отрази в управлението на инфраструктурата. Също така бих искал докладчиците да обърнат внимание на коментарите за хармонизацията и оперативната съвместимост с други средства за транспорт на самия подвижен състав. Като четох текста, станах с впечатление, че е, има доста бюрократични е, неща, нови органи се създават. Това са моите коментари. Господин Бах. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за отличния доклад. Като цяло приветствам тази инициатива, особено коридорите за товарен превоз, които очевидно ще подобрят но съществено и товарния превоз и най-вече качеството на влаковите композиции. А по този начин ние ще мотивираме и е, всички е, да прехвърлят една голяма част от товарния превоз върху железопътния транспорт. Струва ми се, че много добра е и идеята за едно гише – тук е необходима и политическа воля, за да се гарантира обработката на едно гише. Транспортните фирми, превозвачите ще трябва да изградат модерни системи за безопасност. Е, имам предвид най-вече новия автопарк, който те ще трябва да си набавят. Следващият оратор. Темата е много сложна, казва господин Рике. Ще направя три забележки по нея. Първата забележка се отнася до коридорите за товарен превоз, които целят да облегчат транзитния превоз на товари – ако тук решим да разглеждаме пътническия превоз като приоритет, това вече ще бъде от съществено значение. то ще се отрази и на товарния превоз. Ако решим да отдадем преимуществено значение на транзита на, пътнич... на пътническите компози... композиции ще затрудним товарния превоз. Как е, ще се решат е, въпросите в е, случаите, в които е, както каза колегата Бах, е, всички междувременно вече са наясно, че товарният превоз би трябвало да бъде третиран по същия начин, както и пътническия превоз. Не би трябвало да правим е, разлика. Колкото е, по-големи е, товари и по-големи е, обеми се превозват е, по железопътните коридори, е, толкова повече ще трябва да внимаваме и за безопасността на пътническия превоз. Така че високите изисквания за безопасност по отношение на материалите ще въжат в някаква степен и за пътнически и за товарния транспорт. Благодаря, казва госпожа Майснер. Благодаря, господин е, е, председател. Става дума за един е, всъщност отдавнашен доклад. Някъде от март миналата година говорим по тази тема. Ние желаем повече мобилност, желаем повече и по-интензивен железопътен натоварен превоз. Но тъй като е, държавите членки не бяха е, в състояние да поставят на първо място товарния превоз, а едва след него пътническия превоз, имахме известни затруднения. Така, поне за Германия това бе немислимо доскоро и струва ми се, че и все още създава известни трудности. Но какво точно целим ние с системата за европейски железопътен превоз? товарен превоз. Естествено, че желаем да балансираме системата и аз се надявам, че нашия докладчик, който вече е доказал своя опит и своите умения, ще успее да намери едно балансирано решение. Благодаря ви. С това приключихме с докладчица в сянка. Господин Кастелети от името на комисията. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Нека първо да говорим за общите въпроси. В началото на второто отчетене по това законодателно предложение бих искали отново да потвърдим възможно най-силно и ясно голямото значение е, на това предложение и от политическа гледна точка, и от економическа гледна точка. Това е много важен отрасъл и тук говорим за промяната на начина по който действат много от, от економическите отрасли. Има намаление на а, трафика, а през 2009 година цифрите са същите като в началото на 90-те. Това е за превоза на стоки. Все пак има ясни уроци, които можем да извлечем. Железопътният транспорт е, на първо място е най-вече международен. Това е безспорен факт. Това означава, че тук е, трябва да осигурим достъпност на цялата железопътна мрежа Именно заради това е, е, се борят и е, всички спедитори. Целта е да се постигне по-добре работеща мрежа, за да се увеличи конкурентоспособността на много отрасли на европейската економика. Именно заради това железопътният транспорт трябва да работи така ефективно, както и останалите средства за транспорт. Бихме искали да отхвърлим някои съмнения, които бяха които се появиха по време на първото отчетене и се появяват и тук сега. Има гласове против това предложение и неговата амбициозност, тъй като се смята, че то може да навреди е, на пътническите услуги, особено регионалните и местните. Комисията настоява, че а, е, това не е така и че а, е, такава интерпретация би била изключително неточно тълкуване на предложението. Напротив, целта е да се постигне по-висока ефективност и за транспорта на стоки и за транспорта на пътниците. Ако говорим за конкуренция между видовете транспорт, тук говорим не за конкуренция пътници и товари, а по-скоро за конкуренция железопътен транспорт на пътници, на товари спрямо пътен транспорт на товари. Целта е да имаме интегрирана мрежа, прозрачна, предвидима и това е едно от условията, за да се използва тази мрежа и тя е отворена на всички, които са готови да инвестират в нея. Целта е да имаме високо качество на инфраструктура на международно равнище. Това включва сътрудничество между управляващите тази мрежа по отношение на оперативните въпроси, инвестициите, надежността на инфраструктурния капацитет, който се а, от определя за превоз на товари, управление на коридорите и недискриминация спрямо операторите. Формулировката на съвета поддържа е, основните предложения на комисия, но има и комисията, но има и, и някои елементи, които са направени по-малко амбициозни, например процеса за подбор на коридорите. Също така, други елементи не е, ли, кандидатите, които не, а, са неприемливи и прочи, тези е, елементи са премахнати. Целта е да се постигнат първоначалните е, е, основни цели е, на предложението и по време на второто четене е, предложението на комисията са взети предвид и подчертаваме, че нивото на амбиция на законодателните органи съвпада с така заложените цели. Благодаря, господин Маринеско. Е, you, е, Благодаря, господин председател. Както вече казах, предложението на съвета съдържа нещо ново, а именно приложението, в което се говори за двата коридора ние се съгласихме, че ще подкрепим това предложение на съвета. Бих искал да благодаря на докладчиците в Сянка и на всички колеги, които се изказаха за моето предложение. Ние се съгласихме с предложението, защото сметнахме, че то ще доведе до много бързо реализиране на идеята. Ако се съгласим с тези коридори и техните маршрути и при положение, че те отговарят на критериите за да станат също и коридори за товарни превози, ние ще подкрепим това предложение. Ние ще обсъдим допълнително това приложение. Е, бюрокрация. Разбира се, всичките предложения на колегите ще бъдат обсъдени на заседанието. Що се отнася до бюрокрацията, то докладът е посветен на коридорите за превоз на товари само. Не се говори нито за подвижния състав, нито за оперативната съвместимост. Това е напълно естествено. ако някой иска да предложи нещо толкова голямо и амбициозно, както тези коридори за други теми, то разбира се, това е добре. Но ние говорихме за това също, че трябва да бъдат споменати и управителите на инфраструктурата. Но аз се надявам, че това, което се предлага в доклада, ще позволи по-ефективна експлуатация на коридорите. Що се отнася до приоритетите, то аз си мисля, че по време на нормалните часове не можем да придаваме приоритетно значение на товарните превози за сметка на пътническите превози. Нито пък е възможно обратното, според мен. Мисля си, че можем да намерим решение, така че и двете категории превози да могат да се извършват безпроблемно по време на деня. Но ако има някакви затруднения в трафика, то разбира се, ще трябва да намерим решение. Смятам, че методът, който ще ни позволи максимално бързо да решим проблемът, ще бъде най-добрия. Т.е. трябва да търсим най-бързото възможност за решаване на проблема. Комисията предложи някои идеи, а сега вече имаме и точен график. Така че, ако се, създаде, ако се предложи създаване на коридор, комисията ще трябва да даде отговор в рамките на 6 месеца и коридор трябва да бъде изграден за 2 или 3 години максимум. Така че още веднъж благодаря колегите за подкрепата и се надявам, че ще може максимално бързо да постигнем съгласие. Председателят, благодаря господин Маринеско. Имаме на 22-23 март ще обсъждаме измененията и след това гласуването в комисията ще бъде на 4 май и гласуването в пленарна зала се предвижда през юни. Това е графикът. Сега закривам заседанието до 15.50, когато ще гласуваме по сигурността на въздухоплаването. И моля, възползвайте се от почивката, за да вземете вашите карти за гласуване. И тъй като имаме гласуване, което е насрочено за 15.50, не мога да го изнеса по-рано, затова обявявам почивка. Hey, ladies and gentlemen, can we take our seats? Моля, колеги, заемете местата си. Всъщност, този часовник не е съвсем точен, който виждате на стената, а времето наистина вече е 3.50. Okay, it's the draft. И така. Проекто доклад по таксите за сигурност на въздухоплаването. Това е доклада на господин Лайхтфилд. Ще гласуваме. Само да ви информирам, че изменение 69 е отеглено. Изменение 69 от господин Маринеско се отегля. Добре. Започваме с изменение 43 на господин Маринеско. То също се отегля, така че първото изменение, по което гласуваме, е 46, 47, 49. Те са идентични. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Uh, 50 беше идентично също. Следващото 45 е на господин Итала. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 44 оттеглено. 7 на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 48 отпада. 51. Кой е за? Против? въздържали се, отпада, отхвърля се. 53. 53. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 52 е оттеглено. 54 и е разделно гласуване. Първата част. Цялото изменение 54 без думите обслужващи същия град. А втората част включва тези думи. И така, първата част, кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Сега гласуваме по втората част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 8 и 55 са идентични. Кой е за? 8,55. Кой е против? Въздържали се. Приема се. Изменение 9. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 56. Допълнение на господин Данелис. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Изменение 10 на докладчика. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 11 на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 57 отпада. 12. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 13. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 14 на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Компромис А. Кой е за компромиса? Против? Въздържали се? Приема се. Господин Лайтфилд. Оттеглям 15, ако естествено това ми се разреши. Бих изтеглил 15-то предложение. Да, разбира се. Оттегля са изменени 15. Това означава, че 58, 59, 60, 61. Те. Кой е за тях? Докладчика. Не съм сигурен, господин председател, но аз мисля. Не, не, извинете, всичко е наред. И така, 58, 59, 60, 61. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Кой е против? Въздържали се. Приемат се. 16 на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 17 на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 18 на докладчика за. Против въздържали се, приема се. 62. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 63. Кой е за? Против. Въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Мисля си, че е отхвърлено, но нека да проверим по електронен път текста. Гласувам по изменение 63 на господин Албертини. Гласуването започна. Гласуването приключи. Деветнайсет против, 19 за. Значи отхвърля се. Не, не, Извинете, но не мога да повторя. Мисля си, че нямаме проблем. Не, не. Нямам намерение да повтаряме гласуването. Но на колегата апаратурата за гласуване не работи. Аз не мога да повторя гласуването, мога само да ви посъветвам да гласувате в пленарното в пленарното цяло. Колко глас имаме в момента от НП за това гласуване? Не, нямаме, казва председателя. Нямаме такава информация. Предложението ми е, ако толкова искате да се приеме това изменение, да го предложите отново на пленарно заседание тогава то да се гласува. Да, но ако има човек, който има проблем с апаратурата за гласуване, ще ви кажа какво ще направя. Ще, ще направя проверка на гласуването. Ще направя гласуване като проверка. В момента правим проверка на гласуването. Госпожа Ранер, работи ли вашата апаратура? Да, работи. Значи резултатът си остава така, както е. По друг въпрос. Моята карта за гласуване е тук, но аз виждам, че на компютъра казва, че Смит е гласувал. Да, ние знаем, че правилото е, че фламандците са първи. Моля. Моля, господин председател. Бихте ли проверили колко социалисти са гласували? Колко гласуват в момента? Доколкото ние знаем. Социалистите са в рамките на тяхната квота. Не. Има един в повече. The only one that we had one too much was the green. Не, един в повече от зелените. No. I'm very loath to repeat the vote. I tell... Аз не искам да повтарям гласуването, защото по този начин ще създаде прецедент за целия мандат. Защото винаги, когато има подобно драматично гласуване, все някой казва, моята апаратура за гласуване работи повтарям това, което казах. Ако ви искате да спорвате моето решение, вие можете да използвате процедурата за изпорване, но ви препоръчвам да предложите отново това изменение на пленарна зала и в пленарна зала да се реши за това. И така продължаваме с изменение 19. По този въпрос ли? 12 души от групата на социалистите са тук и само 11 от тях са гласували. Точно това казах, че ние нямаме никакви знаци, че има някой, който да е гласувал неправомерно. Имахме един глас повече от зелените. И така, изменение 19 е разделно гласуване в три части. Първата част държава членка, надзорен орган или втората част и е извършено от този орган, трета част производителите и до прозрачно. И така, кой е за първата част? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Втората част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Третата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 20. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Ще проверим по електронен път. Започва гласуването. Всички ли са гласували? Един зелен в повече, господин Крамер и дали всички са доволни от своята апаратура, дали всички са доволни от това как им работят пръстите. Гласуването приключи. 16 за, 24 против, отхвърля се. Изменение 64. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. И заменение 21. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 22. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 23. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 66 в две части. Първата част по стриктни мерки, втората част. И така, кой е за първата част? Кой е против? Въздържали се, приема се. Втората част, кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 24. Ага, това отпада, тъй като първата част беше прията. Така че сега сме на изменение 25. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 26. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 67. Те заповядайте. Процедурен въпрос. Hier bieten, wenn Sie да, ще ви помоля, господин председател, ако се съгласите естествено, да чуем обяснение все пак по е, това изменение. Ние в рамките на НП не, не разбрахме изменение 67 на колегата Плаша, така че ще бъде хубаво, ако може да ни се обясни. Госпожо ти изглежда не са ви разбрали добре. Да, докладчикът даде съвет да се гласува против моето изменение по съвет на Европейската комисия, но все пак аз настоявам тук да има плюс. Не разполагам с пълното а, обяснение тук, но в крайна сметка става дума за ефективността на работата, свързана с сигурността, така че призовавам НП да гласува заедно с либералите. Не знам, господин Грош, дали намирате това обяснение за задоволително. Брайан, не ти решаваш дали е задоволително. Може, били, включи микрофона си. Бих предложил след това да пием с колежката по една кафе и тя да ми обясни малко по-подробно за каква става дума. За, за момента не можем да подкрепим това изменение. 67. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 27. Рапортер. Those in favor. 27. Докладчикът. За. Против. Въздържали се. Приема се. 28. Докладчикът за. Против. Въздържали се. Приема се. 29 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. 68 отпада, 69 се оттегли, 70 отпада, тъй като 20 Девето е прието. С това стигаме до 300 изменение на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 71 госпожа Ханес Плашерт за, против, въздържали се, приема се. Явно това е било формулирано по-добре. 73 на госпожа Ханес Плашерт. За, против. Нека да направим проверка. Електронна проверка по 73-то на госпожа Хан, Хенис Плашард. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 26 гласа за, 14 против. Приема се. С това 73-то изменение Отпада 74-то на господин Маринеско за. Против. Въздържали се. Нека да направим електронна проверка и по това изменение. 74. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се 20 гласа за, 20 гласа против. 75-то засада за, против. Нека да направим електронна проверка. 75-то на колегата засада. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 20 гласа за, 20 против и това изменение отпада. 76 на господин Кох за, против. Въздържали се отхвърля се 77 на господин Засада за, против. Въздържали се приема се. 31 изменение по член 8 за, против, въздържали се, приема се 32 на докладчика за, против, въздържали се, приема се 33 на докладчика за, против, въздържали се, приема се 78, тремоза и балчел за, против, въздържали се, отхвърля се. 79, госпожа Девейрак, за, против, въздържали се, приема се. 80, тремоза, за, против, въздържали се, приема се. 34 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 35 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се 36. Господин Албертини за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега преминаваме към мотивите в, пре... в преамбюла. Първи мотив, е, първо изменение е зла. Против. Въздържали се. Приема се. 37 изменение. Колегите Лихтенбергер, Крамер и Дюрант за. Против. Въздържали се. Нека да направим електронна проверка. Струва мисля, че се отхвърля, но все пак да направим проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 16 за, 24 против, отхвърля се 38. Лихтенберг и Крамер Дюран за, против, въздържали се, отхвърля се. Със същото мнозинство. 2. На докладчика за, против, въздържали се, приема се. 39 отпада, 40 се оттегли. 41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 Преминаваме към крайното гласуване на законодателното предложение с приятите изменения. По именно гласуване, по електронен път, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 36 гласа за, няма гласове против, 4 въздържали се, приема се. След това по законодателната резолюция, моля гласувайте. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 34 гласа за, 5 въздържали се, нито един глас против. Поздравление, господин Лайт Фрид. Приема се. А сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Майкъл, по процедурен въпрос. да, господин председател, ще кажа следното. Вие казахте, че е, при зелените има един човек повече. Аз виждам само трима е, депутати от Зелените тук и е, три гласа бяха подадени. Така че не разбирам откъде е дошъл този един глас в повече при Зелените. Господин Крамер, казвам ви само това, което се появява върху моето малко телевизионно екранче там се показва, че имате с един глас в повече. Не се съмнявам в резултата от гласуването, но все пак мисля, ще да изясним въпроса. Може би това е господин Смит от Фландрия, но отчитам това, което казахте и ще проверим системата. Защото ясно, че когато гласуването е с почти еднакъв брой гласове за и против, наистина нещата трябва да са абсолютно ясни. Така, следващата точка е разследване и предотвратяване на происшествия, инциденти в гражданското въздухоплаване. Госпожа Дивейрак, дали тук има сред нас представители на Сдружението на жертвите на происшествия във въздухоплаването? Искам да приветствам Сдружението на жертви на авария. Това са представители на семействата на загиналите и пострадалите при полета на полет от Рио де Жанейро. Приветстваме ви тук, разбира се, и изразяваме нашето на искано съчувствие поради загубата на вашите близки в резултат на това происшествие. И сега бих искал да помоля госпожа Деверък да представи своя доклад. Благодаря. Благодаря, господин председател. Когато подготвях работния документ, аз се срещнах с, с много хора, които работят в различни авиокомпании, както и с семействата на загиналите на аварии. Бих искала да приветствам тук днес семействата на загиналите. Също така аз се срещах с британската служба по разследване на авариите и френската служба за разследване на аварии във въздухоплаването. Всички тези проведени от мен срещи показаха, че независимо от сложното законодателство, което имаме, многоаспектното законодателство, ние сме твърде далеч от осигуряването на реалната безопасност. Бих искала да ви посоча какво смятам последните въпроси. Първо за разследванията след происшествията. Разбира се, съответните органи трябва да проведат разследването с цел да се установи точната причина за происшествието и да се предотврати повтарянето на подобно происшествие. Да, провеждаха се такива разследвания абсолютно независимо и обективно. И целта е да се осигури максимална безопасност. Обаче има сериозни различия между органите в различни държави и членки, които отговарят за безопасността. Европейската комисия не е стигнала до необходимите логични заключения – и комисията само посочва, че трябва да има мрежа, която може да послужи за осигуряване на по-голямата безопасност. Подобни мрежи от контакти са създадени, например, в сферата на морското корабоплаване. И тези мрежи имат своите задачи. Те също така се занимават с обмен на добри практики, с обучение и с помощ при разследвания. Но искам да подчертая факта, че мрежата не е нова агенция. Това няма да бъде ново юридическо лице. Ние не искаме да има още едно ниво на бюрокрацията. Ние просто искаме да се подобри това, което вече в момента се прави. В продължение на години вече работи един специализиран център за докладване на происшествия, но ние също така знаем, че в държавите членки центровете за съобщаване за съобщения работят неравномерно. Два или три са много добре, другите не са толкова. А ние искаме всички да работят много добре. Една мрежа от подобни национални центрове ще цели да се отстранят различията в ефективността на дейността на 27-те национални органа. Ние искаме да имаме 27 много надежно и ефективно работещи центъра за разследване на происшествията. Ние не искаме да поставяме под съмнение независимостта на мрежата и не искаме да губим правото ни на законодател да взимаме решения във връзка с една такава мрежа. Тоест, ние трябва да сме много твърди, когато става дума за тези аспекти. Участието на Европейската агенция за безопасност във въздухоплаването замести дейността на държавите членки при издаване сертификати на въздухоплавателни съдове. Тази агенция е основно действащо лице, осигуряващо безопасността. Там е натрупан много голям опит, много знания и тази агенция може да подпомага с тези знания и опит разследващите органи. Обаче 27-те национални разследващи центъра също така разполагат с достатъчно опит, знания и ноу-хау. Европейската агенция за безопасност, от друга страна, има по малко опит, тъй като тя съществува сравнително кратко време. Има определено объркване за това кой за какво отговаря, откакто беше създадена тази агенция. Предлаганото законодателство посочва, че трябва да имаме ясна структура за разпределението на задълженията – но Европейската агенция не трябва да има възможност да влияе върху разследванията или да провежда успоредни разследвания, защото Европейската агенция отговаря за сертифицирането на въздухоплавателните съдове и агенцията не може да бъде едновременно и разследващ орган и нещо като съдебен орган. Ролята на Европейската агенция се описва в член 13 на правилника. И аз бих предпочела да има по-точна формулировка, която да направи невъзможно това ролята на Европейската агенция да се смесва с другите роли, изпълнявани от другите органи. Тоест, Европейската агенция винаги трябва да работи в рамките на член 13. Европейската агенция, разбира се, има важна роля, но тук става дума за правен въпрос. Трябва да се намери много точна формулировка, с която да гарантира ясна структура. И не трябва да си позволяваме да затъваме в този въпрос. Координацията между провеждането на съдебното разследване и разследването от гледна точка на безопасността дава възможност за различни видове последващи действия в рамките на съдебната система. Но първо ние трябва да сме абсолютно сигурни, че разследването, посветено на безопасността, е абсолютно независимо и обективно. Не винаги имаме абсолютната сигурност, че това наистина е така. Много от информацията, събрана от разследващите органи, това могат да бъдат записващите устройства, записите на разговорите с диспетчерите и след това последващото допитване до тях. Могат да се кажат също така в ръцете на съдебните органи и трябва да се осигури това, че всички лица, които дават показания, да са сигурни, че след това в рамките на съдебната система тези показания ще се разглеждат по един надлежен начин. Тоест, ние трябва да потърсим баланс между двата аспекта. Разследването от гледна точка на безопасността и чисто съдебното разследване. Също така се говори за основен обществен интерес, но това е твърде неясна формулировка. Когато има авария, когато са загинали хора, ние можем да се окажем в ситуация, в която не се осигурява никаква защита, точно в името на този преобладаващ обществен интерес и съответно информацията няма да бъде представена на разследването. Предоставянето на доказателства и даването на показания трябва да се прави по максимално конфиденциален начин. В член 15 алинея първо се говори за това, кои данни ще бъдат предадени на съдебните органи, а кои ще останат поверителни. Но проектотекстът не осигурява достатъчна защита на данните. Затова аз по-скоро бих подкрепила това, което казват службите за осигуряване безопасността. Що се отнася до семействата на пострадалите, то точно за тази цел е много важен списъка с пътниците. Ние знаем, че понякога е имало злоупотреба с тези списъци по време на скорошните происшествия. Предлага се авиолиниите в рамките на един час след аварията да предоставят списък на пътниците – аз съм по-скоро за това, но трябва и да сме реалисти. Когато става дума за сроковете, понякога един самолет излита от летище през нощта, когато няма достатъчно персонал. И това може да означава, че списъкът на пътниците може да бъде предоставен по-късно, не в рамките на един час. Мисля, че тук има няколко варианта. Можем да помолим, например, авиолиниите да изпратят списъка с пътниците на е, централата на авиолинията преди самолета да излети. Това ще означава, че по този начин списъкът ще може да се предостави наистина в рамките на един час. Вторият вариант е, че ще има различни видове формули, например 30 минути за някои полети, когато списъкът може лесно да се предоставя, или пък 2 часа, когато случат не е такъв. Що се отнася до семействата на пътниците, разбира се, ние можем. Ние знаем, че стотици, хиляди обаждания могат да се получат в кратко време, когато се разбере, че даден самолет е катастрофирал. И не е много ясно да се разбере кой може да предостави информации. В САЩ авиолиниите молят пътниците, когато закупуват билет, да посочат лицето и данните за контакт и името и данните за контакт на лицето, на което да се съобщи в случай на злополука. И разбира се, също службите за защита на личните данни трябва да помислят как да се направи това при зачитане на принципа на защита на личните данни. Също така бих искала да се предостави повече, предоставя повече информация на семействата за хода на разследването. Семействата трябва да получават тази информация преди другите. Те трябва да знаят как върви разследването и те трябва да получават информация преди да се получи информация в публичното пространство. Това може да се направи с помощта на организациите, които подпомагат семействата, чието близки са загинали или пострадали при аварии. В проекта също говори за подпомагане на жертвите и семействата на жертвите. Авиокомпанията е първото лице, което общува с семейството и разбира се, всяка авиокомпания трябва да има план за действие в криза и този план, разбира се, трябва да включва и психологическа подкрепа. Трябва да има един служител за връзка, с когото да могат да поддържат контакт с семействата на загиналите. Такъв беше случай във Франция с, с семейство на загиналите при катастрофата до Рио де Жанейро. Денонощно те имаха на разположение служител на Air France. Също така подобна практика е била приложена от други авиокомпании. Това е много добре за семействата на загиналите различните органи също могат да получат допълнителна информация, кои, която биха могли да предоставят на семействата на пострадалите. И те могат също така да предложат необходимата помощ, защото става дума за страдание, породено от загуба на близък човек и в такива случаи човек има нужда от помощ. Така че това са основните ми съображения, свързани с проекта доклада. Благодаря, госпожо Деверак. Господин Грош, след това господин Алкадрави. Благодаря, господин председател. Поздравявам най-сърдечно госпожа Веврак. Темата е много сложна, Трудна е задачата и тя ни въведе в темата. Естествено, по отношение на бъдещата безопасност и цялата мрежа, която се предвижда да се създаде, мисля, че е, при така, предвижданата ренационализация едва ли е, точно по отношение на безопасността може да се очаква подобрение, може би по отношение на консултациите, на грижите за близките, да. Е, що се отнася до това, което вие сте оточнили по отношение на понятието съветник, това е важно. Важно е във всеки случай информацията, която е, се подава, да бъде не само надежна, но и много бързо да се предоставя. Ето това е нещо, което винаги се оказва много сложно. Да, и е, ограничената, така да се каже, секретност или поверителност на информацията. Е, пряко засегнатите би трябвало все пак да имат някакъв поглед върху тази информация, която очевидно отчасти губи поверителния си характер и се подава вече и на един по-широк кръг от лица и органи. А списъкът на на пасажирите, да, това е много важен момент. Е, по отношение на координацията между е, разследването за относно безопасността и техническата сигурност и съдебните разследвания, естествено, преимуществото се дава на съдебното разследване. Съдебното разследване и съдебното производство в никакъв случай, естествено, не бива да страда поради е, да кажем, липса на документи или на информация. Да, е, е, всичко това, което се прави за засегнатите, за близките на жертвите, за самите пострадали, е на първо място. Следващия оратор. И аз благодаря на госпожа Деве Враг. Благодаря за добре извършената работа. Доклада, който е представила на нашето внимание, е чудесна основа за дискусии. Няколко думи по отношение на мрежите на първо място. В този смисъл аз ще подкрепя докладчика. В никакъв случай не бива да допуснем връщане назад и отстъпление. Не, е, не бива да се мисли отново за, така да се каже, национализация или отдържавяване е, на мрежата. Би трябвало да се помисли за някакво общо европейско решение. Струва ми се, че така ще бъдем по-силни и ще можем по един оптимален начин да използваме капацитета на държавите членки. Ето, затова си струва да се помисли каква ще бъде ролята, каква ще бъде задачата на тази мрежа. Във всеки случай подхода, който предлага докладчика е чудесен. И на второ място, да, въпроса за съветника. Мисля, че трябва да запишем как е, Европейската агенция ще бъде включена в разследванията и също времено е, по какъв начин точно ще постъпва информацията при нея и то текущата информация непрекъснато. Трябва да бъде информирана, включително и за междинните резултати от разследванията. А въпроса за а, е, информацията на а, Европейската агенция е много важен, защото това е и органа, който сертифицира, както знаем. И пасажирите, е, информацията е много важна. Тя е важна и за е, близките. Както вие предлагате, е необходимо да има човек за връзка. Е, който да прави връзката и с списъците на пътниците и резервациите и съответния план е, на авиокомпаниите е, в случай на происшествие. И това е много важно. А тук в е, представения доклад има още нещо, което е важно по отношение на статистиката възможността на европейско равнище да се събира, обработва и използва статистика, статистически данни. А това означава, че държавите членки би трябвало да захранват непрекъснато съществуващата база данни с актуална информация. По този въпрос трябва да се говори. Госпожа Майснер. Господин председател, позволете ми първо да благодаря за този доклад. Това е една много деликатна, много чувствителна тема. Още повече, че става дума за а, е, човешки живот, за авиационни происшествия. Господин Качин е докладчик в сянка в нашата политическа група, но а, е, там ме помоли да го заместя днес. Имаше много самолетни катастрофи, много происшествия от този вид, които е, естествено ни задължават да помислим какво да направим, за да предотвратим в бъдеще подобни бедствия, подобни ни Хубаво е да се създаде една съвместна мрежа и начинът по който ще регламентираме нещата вече е въпрос от политическо естество. Естествено, че пътниците имат е, много права е, да имат и правото да настояват за подобрение. Ролята на Европейската агенция трябва да се изясни, естествено. Тук няма конфликт на интереси е, между нашите желания да изградим мрежа и да е, уточним съвсем така прецизно всички задачи, а също и права и правомощия на Европейската агенция за авиационна безопасност. И на последно място, но не последно по значение, поверителността на данните. Всички данни естествено трябва да се предоставят на органите, които разследват происшествието, на съдебните органи, но когато става дума и за така да се каже, е, данни, които ще се предоставят на обществеността, трябва много добре да се премисли какво можем да им дадем и какво не. Бих искала да благодаря за интересната информация, която ни бе предоставена, но също така бих искала да знам, да отбележа, че има някои проблеми. Е, е, ма następujący сенс. Chodzi о то когато говорим за един проект за законодателен текст, който има следните цели. Първо да се е, разследват е, инцидентите в е, авиацията по такъв начин, че резултатите да помогнат за предотвратяване на такива инциденти в бъдеще. Един от основните въпроси тук е следният. В днешно време инцидентите се разследват от конкретни държави членки. Те си имат своите специализирани агенции или служби, които се занимават с разследване на този тип происшествия. Когато тези служби не си обменят информация, това се превръща в проблем. Само 50% от държавите членки са водили събиране на информация в централизиран архив. А ние много добре знаем, че инцидентите се повтарят. На практика има само няколко типа самолети. Е, е, десетина производители, десетина производители на самолети – и в крайна сметка е много важно да се обменя информация, а не да събираме информация само от ограничен брой инциденти. Второ. Жертвите. Много често тук говорим за едни происшествия, при които загиват много хора и предлагам срокът за уведомяване на семействата да бъде възможно най-кратък. Не, не е разумно да се съгласяваме да има различни срокове при различни обстоятелства. Днешната система за информиране на семействата не е особено добра, защото тя взема предвид някои правни съображения, но не взема предвид човешкия фактор – тук говорим за контакт с психолози, лекари и прочие. Благодаря. Да, госпожа Лихтенбергер, която е докладчик в Сенка за нашата група, днес не може да присъства. От нейно име аз е, трябва да благодаря на докладчика за отличния доклад. Ще се спра на два текста. Точка пета. Ние подкрепяме много безрезервно тази точка. Става дума за бързото информиране на близките на жертвите. Е, и в никакъв случай не бива да допускаме и в бъдеще да продължава това провлачване на цялото производство във връзка с обещетенията. Информацията за това е, какви са правата на е, близките е, или е, на жертвите относно обещетенията трябва веднага да бъде предоставена. И по отношение на точка Б в петия параграф, естествено става дума за случаите, в които информацията за происшествието се предоставя на трето лице. Това е, е очевидно представител, официален представител, официално упълномощен представител. Става дума за предоставянето на поверителни данни и за това кръга на оправомощените лица да получават подобна информация трябва да бъде съвсем точно очертан. Благодаря, госпожа Фостър има думата. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на госпожа Девейрак за това, че организира една среща, на която обсъдихме нещата, които тя възнамеряваше да представи тук. Радвам се, че имаме възможност да обсъдим тази тема и като цяло съм съгласна с казаното от госпожа Деверък. Тук говоря като някой, който 25 години е работил в тази в този отрасъл и който изпитва изключително голямо съчувствие към жертвите, представени тук. Това причината да сме избегнали още повече инциденти е, че има независими разследвания и като цяло в случаите на происшествия успяваме да стигнем до причината, да разберем дали става дума за механическо тежка авария или е, за човешка грешка. И това е изключително важно. Сега по отношение на конкретния текст, е, въпроса за мрежите. Добре, можем да говорим за мрежи, но мисля, че начинът по който ще работи една такава мрежа трябва да се основава на съществуващите доброволни съвети е, е, на разследващи органи. Не би трябвало просто да създаваме допълнителни бюрократични структури, защото в момента имаме една достатъчно добра структура, която е хем лека, хем независима. В член 9 става дума, че изработените групи от държавите членки е, са организирани експертни срещи след въвеждането на този регламент, тъй като е имало неясноти. Следващото ни заседание по тази тема е едва на 28 април и затова би било много добре да видим точно как държавите членки са реформулирали член 8 и 9 и да е, можем да се изкажем по въпроса. Тук говорим за много важни въпроси, които се обсъждат от е, комисията, Европейската агенция за авиационна безопасност и а, самите а, съвети за, авиация, за авиацията в Европа. И а, смятам, че ролята на съветникът ще е, е много важна. Смятам, че това е логично, защото в крайна сметка е заложено и в конференцията от Чикаго за международните практики, защото в крайна сметка тук говорим за международно пътуване, за международни правила и трябва много внимателно да подбираме думите, които използваме, за да може тези разпоредби да се транспонират правилно с оглед на международните практики. Така смятам, че думата съветник е много добра. Що се отнася до тълкуването на ролята на този съветник, е добре да е, е съвсем ясно, че има разделение между е, разследващите органи и всички останали лица и затова думата съветник е подходяща, защото по препоръчените практики всички държави членки подписали споразумението поемат такава отговорност. Това е засегнато и в точка 2. В то се отнася до член 12. То се отнася до достъпа до записаната информация, до черните кутии. Мисля, че е, има съвсем ясни правила защо не се разкрива тази информация тази информация се защитава по много а, добри причини. от националните органи. А, когато е, има информация, която е предоставена от членовете на екипажа, в случай, е, че те са оцелели, тази информация не, предо... не принадлежи на тях. И това е информация за съветите за разследване на авиационните происшествия и на никой друг. А, списък на пътниците е по-скоро манифест, от, манифест, отколкото списък. Трябва да сме съвсем ясни във формулировката и е важно какво се внася на борда. И накрая малко повече подробности. Що се отнася до съдебната система, ние идваме от различни страни, различно е организирана съдебната система при нас и за това говорим за до, доста сложни въпроси. Нека да е, е, бъдем внимателни по отношение на е, ролята на съдебната власт. Когато разглеждаме текста, изглежда, че има малко увеличение на риска дадените показания от въздушните диспешери да могат да се използват срещу тях съда е, и тук е, трябва да бъдем изключително внимателни. И накрая. Това е една от основните области и с това приключвам Просто говоря е, по-дълго, защото ние нямаме нито координатор, нито докладчик в сянка, за това, за това доста е, е, мога да си позволя да, си, да взема и тяхното време. Ние в нашата група добре си разпределяме усилията. И така, по базите данни в тази комисия въведохме следното и вие го подкрепихте, господин председател. Въведохме система за подаване на информация в Европейския съюз. Тогава а, тази система бе доброволна. Поискахме да се работи с... До тогава системата бе доброволна. И мисля, че си струва да обмислим отново този въпрос, да насръчим държавите членки да направят това, след като приемем и този регламент. Това е всичко от мен. Благодаря на госпожа Деверак. Мисля, че ще проведем един доста конструктивен диалог и ще стигнем до разумни решения. Но все пак има необходимост някои от формулировките да бъдат разяснени. Господин Хигинс. Благодаря, господин председател. Бих искал да се присъединя към изразяването на нашето най-искано съчувствие към присъстващите тук семейства на загиналите. Целта на нашата дейност е да гарантираме тяхното страдание да бъде смекчено от това, че ние ще гарантираме в бъдеще да се предотвратяват подобни събития разбира се, много е важно да има независимо разследване, но също така е много важно по надлежен начин да съчетае разследващата функция с функцията, която се изпълнява от съдебните органи. Необходимо е приоритетът в случай на аварии да се дава на семействата на пътниците, които са били на борда на този самолет. Те трябва да бъдат незабавно уведомени. Преди няколко седмици имахме една среща с групата на пилотите и те ни казаха колко са обезпокоени от работното им време и тяхното работно натоварване и влиянието на тези фактори върху безопасността. А компаниите се стремят максимално да намалят разходите си, но пилотите са в изключително трудно положение. В Ирландия има авиокомпании, които не позволят на самолетите да стоят на летища повече от 20 минути, т.е. да няма повече от 20 минути време между кацането и излитането. Това е много напрягащо, много стресиращо за пилотите. Аз няма да назовам името на авиокомпанията. И Пилотите като цяло трябва да работят много повече, отколкото е възможно. И това е много сериозен проблем за безопасността на авиацията. Ние много често говорим за сигурността от гледна точка на различни сканери, скенери за хора, предотвратяване на туристични актове, но става дума и за безопасността, а тя много често зависи от това дали пилотите са състояние на стрес и умора. Също така, за безопасността е много важно какво обучение се предлага на пилотите. Благодаря, господин председател. Господин Алварес. Госпожа Алварес. Благодаря. Бих искала да поздравя докладчика за извършената от нейна дейност и искам също да подчертая значението на този доклад – Въздухоплаването е един от най-безопасните видове транспорт, но независимо от това се случват аварии и ние смятаме, че е наш дълг да предложим начини за по-добро установяване на причините и също така да се предложат по-добри правила за дейността на въздухоплаването. Докладчикът в един момент говореше за мерките, които могат да се предприемат, за да се намали страданието на семействата на пътниците. Това особено въжи, що се отнася до предоставянето на информация, съдържаща се в списъка на пътниците. Аз самата много добре познавам семейства чието близки загинаха по време на авиационни катастрофи и знам колко те страдали, защото авиокомпаниите просто не са могли да предоставят информация на тези семейства, не са могли да им предоставят каквато и да било помощ. Затова аз съм за първи от двата варианта, а именно да се предоставя списъка на пътниците още преди излитането на самолета. На мен ми струва, че много е странно това, че фирмата авиопревозвача няма да знае кой е на борда на самолета. Затова аз бих се придържала към Чикагската конвенция, която задължава авиокомпаниите да разполагат със списък на пътниците преди излитането на самолета. Това ще намали времето за на информация, а следователно и страданието на семействата. И два часа в едни такива условия са вечно. Затова трябва да гарантираме колкото се може по-бързо да се предостави тази информация на семействата. Второ. Нещо, което може да подобри текста. Както вече казаха някои колеги, Възможно е също така да се изброява какви товари е имало на борт на самолета, защото може да е имало опасни товари, които могат да увредят здравето на хората или могат да увеличат неблагоприятните последици от аварията. Също така това е важно от гледна точка на проучването на причините за происшествието и дейността на съдебните разследващи органи. Много е важно да се потърси решение и ние трябва да подчертаем необходимостта от това да бъде по-безопасно пътуването с самолети, господин Вандал. Е Благодаря, господин председател. Ще се спра на няколко аспекта. По отношение на точка четвърта, в доклада на госпожа Дева Верак се подчертава значението на фактите, които се предоставят на съдебните органи за съдебното разследване. Аз самият в миналото съм разследвал много от случаите, свързани с авиационни происшествия и знае, че прокуратурата, съдебните органи много бързо желаят да получат информацията от, и резултатите, заключенията от техническото разследване. Това е нещо, което поставя под натиск и в излишно напрежение разследващите относно безопасността, т.е. онези, които извършват техническото разследване. Така че би трябвало да се помисли за разумни срокове и данните да се предоставят незабавно на съдебните органи и на прокуратурата в случаите, в които става дума за е, умишлено убийство, за терористични актове или за голям брой загинали. Освен това, по отношение на задължението за предоставяне на данни, вие някак си прехвърляте топката върху съдебните органи отново. Как точно ще се работи обаче в е, тези случаи? Аз е, бих е, препоръчал и в този случай да определим съвсем точни критерии по отношение на данните, които ще се предоставят на съдебните органи. Така че много добре трябва да очертаем и правомощията на съдебните органи отново във връзка с Чикагската конвенция. Говорихте още в началото, евентуално, за някакво европейско бюро за разследване. Добре, трябва да търсим възможност е, за максимално независимо разследване. Има държави членки, в които прокуратурата действа много бързо или полицейските органи, които е, работят на летището, имат повече правомощи и за първи се включват. Така че би трябвало да помислим и да координираме нещата, за да постигнем единен модел. Госпожа Зендер, благодаря господин председател, ще благодаря на докладчика за този много интересен и навременен доклад. По отношение на Европейската агенция за авиационна безопасност е, бих предложила да задълбочим малко параграфите е, във връзка с нейните задачи, нейната роля. Агенцията е в крайна сметка органът, който сертифицира. Така че в случаите, в които става дума за разследване на происшествие, ние обикновено се намираме в следната ситуация – имаме е, съдия или е, съдебен състав, който обаче не винаги може да е, гарантира независимост на производството и независимост по отношение на страните в рамките на това производство. Не знае дали това е ставало поради неосведоменост, поради липса на достатъчно специализирани познания или защото става дума за, в крайна сметка, за експертна оценка, за експертиза, която съдебният орган, съдебният състав има право да възложи. Но при всички положения ние трябва да координираме нещата и да свържем по-тясно съдебното разследване, съдебното производство с техническото разследване за причините, което се отнася повече до цялата система за безопасност. Така че агенцията е, играе много важна роля тук. И на второ място, идентифицирането на лицата на европейско равнище има определени принципи, правила, които обаче очевидно не водят до желаните резултати. Така че, може би, на, на равнище държави членки могат да се уредят нещата. В Испания имахме такива случаи, в които дори с GSM имаше възможност да се установи самоличността на лицата. При качването в самолета има начин да се запишат определени данни и те след това да се предоставят също и на орган на наземен, наземна служба. Това са неща, е, които очевидно се нуждаят от едно по-голямо уточняване и детайлно записване, детайлно разписване. Може би с е, летателните, е, така да се каже, клетки на авиакомпаниите би могло да се предприеме нещо, които трябва да имат връзка, естествено, с е, компетентните национални органи. Както и докладчикът споменава, естествено има и в момента уточнени и установени процедури, но ние трябва при всички положения да предприемем необходимите стъпки, така че и нотификацията, и разследванията, така да се каже, да бъдат част от обичайната практика, от обичайните процедури, за да може да се е, започва автоматично едно разследване, така че това е, е, би трябвало да се автоматизира, както се казва, и да се разпише много добре. А госпожа Фостър? Съвсем накратко за списъка на пътниците. Няма никакво оправдание за авиокомпанията да не предостави абсолютно пълен списък на пътниците преди излитането на самолет. Ние имаме информация с имената на пътниците и също така всяка авиокомпания има списък на пътниците и на товарите. Така че изобщо няма какво да се говори за това. Тоест, ако някой от отрасла казва, че ние нямаме тази информация, това изобщо не е оправдание. И преди да помоля комисията да отговоря, бих искал да кажа няколко думи. Аз до голяма степен се съгласявам с това, което казах господин господин Вандал и други колеги за ролята на Европейската агенция по безопасност на въздухоплаването. Аз съм загрешна това, че тази агенция се разглежда като равнопоставен партньор при разследването на авариите. Това не трябва да бъде така. Не може регулаторът да се занимава с разследвания. И регламентът е абсолютно ясен приложение 13 на Чикагската конвенция на ИКАО. И аз не виждам никакъв проблем с това Европейската агенция да изпълнява функцията на съветник. И съвсем е нормално да идват представители на съответните органи от САЩ или от Франция, ако са катастрофирали самолет е американски или съответно френски. Но трябва да бъде много ясно направено разграничаването между функциите на регулатора и функцията на разследващия орган. Защото регулаторът в край на краищата има собствените си интереси. Защото в края на краищата може авиокатастрофата да се дължи на недостатъци в дейността на регулатора. Има, например, национални регулатори, които допускат грешки. Затова аз смятам, че е жизнено важно и мисля, че госпожа Девейра каза много ясно, че трябва да се раздели ролята на Европейската агенция като регулатор от ролята на разследващо лице. Агенцията може да бъде съветник. Също така, що се отнася до мястото на авариите и не само самолетните. Ние видяхме това с злополуката с влаковете в Белгия, че много бързо се съобщава, че е имало катастрофа. Обикновено на медии това се съобщава. И хората от транспорта знаем, че ние никога не трябва да съобщаваме каква е причината за аварията, докато не излезе официален доклад. Но в много случаи ние имаме тенденция да казваме, че това място на аварията е място на престъпление. Ние обаче няма основание да смятаме, че това е престъпление. Знаем, че имало трагедия, че имало авария. Той сам мисли, че трябва нещата трябва да бъдат поставени в правилния ред. Първо, трябва да се разследва самата авария, след това да се проучат причините и след това третия етап, ако има за него основания, вече е съдебния етап. А не в обратния ред, защото ако този ред не се спазва, може да се получи така, че хората, които знаят какво точно се е случило, могат да не предоставят информация, защото могат да се опасяват, че в случай на наказателно преследване те могат да бъдат обвинени. Ние също така знаем за случая на авиодиспетчер, който беше убит от семейство, от съпругът и бащата на загиналите на борда на самолета. Това е случай в Швейцария. Ние трябва да сме много внимателни в тази сфера на съдебното разследване и съдебния процес. Не трябва да даваме възможност на юристите да правят това, което те искат да правят. Лично аз изцяло съм съгласен с това, което беше казано от повечето колеги и особено това, което казаха госпожа Фостер и господин Ван Дален трябва да сме много внимателни, когато се занимаваме с този аспект. И особено е, е важно да има независимост, да има разделяне на дейността на Европейската агенция от дейността по разследването. Извинете, сега дам думата на комисията. Извинете, малко се обляко, Госпожа Сейвън, господин Сейван от комисията. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря на докладчика. Мисля, че документа, който тя е представила за първата дискусия днес до голяма степен отговаря на вижданията и на комисията и представлява една чудесна основа за разисквания. Тези първи разисквания бяха много сериозни. Това е много добре, тъй като става дума за изключително сериозен проблем. Решението на комисията след е, толкова много години е, да се предложи нов е, проект за доразвиване на системата във връзка с разследванията на происшествията в е, гражданското въздухоплаване е от една страна нещо много положително, тъй като се налага актуализиране и също времено ни поставя пред големи предизвикателства. През последните години общностната система за авиационна безопасност се разви така че едно по-нататъчно развитие и на законодателството във връзка с разследванията на происшествията в гражданското въздухоплаване е неизбежно. Необходима е модернизация на нашата система. Това е нещо, в което няма да ви убеждавам. Струва ми се, че всички сме убедени. Основните цели са първо да се подобрят е, възможностите, капацитета за разследване в Европа като цяло, да се укрепи мрежата от е, компетентни органи, която съществува и към момента, но е, тази мрежа да стане по-ефективно функционираща и по-добре работеща и взаимодействаща. Имам предвид отделните съставни части на тази мрежа, така че компетентни органи и отделните звена, елементи в тази мрежа да обменят много бързо и по една определена процедура информация в момента, в който да се надяваме по-рядко ще се случват такива происшествия. Членовете на комисията засегнаха и един въпрос, на който аз искам да се спра. По отношение на разследванията на происшествието, свързани с безопасността или системата на сигурност от една страна и от друга страна съдебните разследвания или досъдебните последната фаза на производството, т.е. когато прокурорът е господар на производството, тези две части бяха в непрекъснат конфликт до скоро. Това е хубаво да се уреди, да се регламентира по нов начин, за да няма такъв конфликт на интереси. Освен това, по отношение на Европейската агенция за авиационна безопасност, ще кажа, че трябва естествено, както и докладчикът предлага, много ясно да се определят функциите, ролята на Европейската агенция, така че и в това отношение да допринесем да за избягване на конфликти на интереси. В никакъв случай не бива да ограничаваме нещата единствено върху авиокомпаниите, летищата, гражданското въздухоплаване. Ако си спомняте, още преди години в е, САЩ имаше е, така доста оживени е, дебати за това какво точно е, е предмет на техническото разследване относно сигурността и какво точно е предмет на съдебното диране или съдебното разследване. Мисля, че е, бихме могли да допринесем за изясняване на ситуацията в случай на происшествие и за едно по-ефективно за една по-ефективна работа на разследващите органи и от двете страни, от двата вида разследвания. Когато в рамките на едно разследване се очертаят причините за происшествието. Още преди да сме изменили съответните разпоредби в законодателството, може да се на практика да се прокарат определени изменения за подобряване на системата. Знаете, че предлагаме една база данни, която да се използва при определени условия. И още нещо, на последно място винаги настъпват обърквания относно е, данните за пътниците. Всички ние познаваме проблема с списъците е, на пътниците, така че трябва да се постараем да изчистим тези проблеми. Освен това, би трябвало да подобрим е, и достъпа, да облегчим достъпа до информация за близките. Този достъп не би трябвало да бъде затрудняван поради прекалено строги изисквания за поверителност на информацията. Е, поверителността е важен е, аспект, но при всички положения близките имат право на информация. Това, господин председател, бяха моите забележки по документа, който обсъждаме по разискванията тук. Още няколко думи във връзка с процедурата, законодателната процедура. Съветът е, по време на Испанското председателство започна работа. Е, работят по общия подход този месец, да видим какви ще бъдат резултатите. Взаимодействието между парламент и съвет е добро, което ни радва. Да се надяваме, че е, така ще продължи и в бъдеще. Ако е необходимо, естествено ще организираме среща между представители на съвета и парламента. Докладчикът. Благодаря, господин председател. Няма да отговарям на всеки по-отделно, защото много колеги се изказаха. Благодаря за всички коментари. Изглежда, че има съвсем ясен консенсус, що се отнася до мрежата. Госпожа Фостер и господин Ван Дален направиха един коментар, с който аз съм съгласна. Не е добре да има още нови структури бюрократичната структура, да има нови органи. Много важно е, е, да бъдат нещата възможно най-безболезнени за семействата на пътниците. Затова трябва възможно най-бързо да има списък с данни с имената на пътниците, е, но при всички положения трябва тези списъци да са надежни. Казахте, че е невероятно това, че е авиокомпаниите нямат списъци на всички пътници в момента на излитането на самолета, но всъщност има много промени, които се случват в последния момент. Това е нещо, което и госпожа Фостер каза. Така че изглежда е доста сложно списъка да е съвсем точен в момента на излизането. Говорихме също така за поверителната информация именно заради е, това трябва да се обърнем към е, надзорника по защита на данните в Европейския съюз. До края на април е, тази информация ще е на лице. Ще говоря с докладчиците Сянка и с удоволствие ще обсъдя въпросите лично с вас. Ще обсъдим е, на 28 април проекта доклада, 4 май е крайния срок за измененията. Надяваме се на 1 юни да можем да гласуваме в комисии, след това през юли да съгласуват доклада в пленарна зала. И така измененията трябва да бъдат подадени до 4 май и ще се надяваме, че ще има още една дискусия по този въпрос на 28 април. Следващата точка е Международните споразумения за въздушен транспорт, процедури след договора от Лисабон. Аз се занимавам с този въпрос. Както знаете, иска се е, съгласието на парламента преди е, съветът да сключи с между, международно споразумение. В рамките на обичайната законодателна процедура, която е, ни е известна като процедурата по съвместно вземане на решение от по-рано, членовете на съответната парламентарна комисия занимават с този въпрос и е, по отношение на споразуменията в областта на въздухоплаването, в момента се иска одобрението на парламента, а не просто становището на парламента в рамките на процедурата по консултиране. Затова сметнахме, че е необходимо комисията да може да представи тук своите цели по отношение на, на преговорите и настоящото състояние на преговорите, които, на, чието резултати е, ще бъдат представени в най-близко време за одобрение от парламента. И така, по искане на координаторите, поискахме комисията да обясни състоянието по настоящем Господин Бургел Вене, извинявам се, ако не съм произнесъл името правилно, има думата, за да представи позицията на комисията. Мерси, е, президент. Благодаря, господин председател. Преди пет години, в началото на мандата на предишния парламент, комисията внес предложение за разработване на програма за развитието на външните аспекти на политиката в областта на въздухоплаването, т.е. нещо като интернационализиране на вътрешния пазар в тази област. И много ясно бях поставени въпросите за лоялното поведение и реципрочността Също така имаше регулаторен аспект, който трябваше да гарантира правната, трябваше да гарантира правната сигурност на договорите, проистичаща от решението на Съда на Европейските общности за открито небе. Има над хиляда споразумения, 800 с 103 страни. Освен това има и економически аспект. Основната идея е, че се създават нови възможности за сътрудничество с нови партньори, като се отваря пазара за основните ни економически партньори и за съседни страни, като по този начин се насърчават инвестициите. Тук целта е да се надхвърля традиционните двустранни споразумения, които като цяло са ограничени до правата за трафик. Тук трябва да насърчаваме създаването на открито въздушно пространство, както от гледна точка на услугите, така и от гледна точка на инвестициите. Това е една сфера, в която трябва да се гарантира сближаване на правните и нормативни уредби. Сключени са Извинете, водят се преговори с, с САЩ и те вече са на много напреднал етап. Целта е да се доразвие първоначалното споразумение от 2007 година. Също така споразумение с Канада беше подписано през декември миналата година. Подобни преговори за такива споразумения се придвижват напред с Австралия и Нова Зеландия. Също така бяха поискани правомощия за преговори за преговори с Китай и Индия. Все още не сме получили от съвета този мандат. Що се отнася до съседните ни страни, то тук ние говорим за въздушно пространство, основан върху общи стандарти и законодателството на общността. Имаме дългосрочно споразумение с Марокко, сключено през 2006 Имаме споразумение и с Западните Балкани. И в момента протичат преговори. Или се очаква започване на преговори с други средиземноморски страни, Юр... Дания, Израела, Тунис и други. Също така водим преговори с Украина и Грузия. Така че това е ситуацията с споразуменията за услуги в областта на въздухоплаването. Също така има и конкретни споразумения по безопасността на въздухоплаването – Имаме такова споразумение с Канада, сключено през 2009 година. В скоро време ще подпишем такова споразумение с САЩ и водим преговори с Бразилия. Ние имаме съд... споразумение за сътрудничество в рамките на ИКО и също така преговаряме с съответните органи в САЩ за сключване на меморандум за сътрудничество, чиято цел е да се повиши оперативната съвместимост на системите за управление на въздушното движение. Така че това, е, господин председател, е най-общия преглед за ситуацията с, с споразуменията в сферата на въздухоплаването. Разбира се, ако имате нужда от по-конкретна информация ние ще ви предоставим. В момента изготвяме една изчерпателна таблица, която през следващите няколко дни ще бъде изпратена на вашата комисия. И също така съм готов да ви предоставя информация за споразуменията, в които не се постига напредък и за които е необходимо да получим одобрение от парламента. И сега бих искал да се спра на новата роля на Европейския парламент. светлината на Лисабонския договор. Що се отнася до действащите рамкови споразумения и особено точка 19, членовете на тази комисия трябва редовно да получат информация за хода на преговорите, особено ако преговорите се водят с САЩ или Канада. Разбира се, трябва тук да се помни, че самите преговори са поверителни. Рамковото споразумение от 2005 година до голяма степен предвиждаше влизането в силни Лисабонския договор за 2010 година и съответните увеличени правомощия на парламента. Също така ние се подготвяме към посещение на членовете, с участие на членовете на вашата комисия в САЩ. Всъщност до една-две седмици ще има такова посещение. Също така мисля, че балансът, към който ние се стремим в този процес на преговори между сближаване на нормативната уредба и отварянето на пазара, се запазва при преговорите. И парламентът е призовавал към това